Allora iniziamo la riunione della Commissione eh, Affari Costituzionali. И така, нека да започнем. Преди да преминем към дневния ред, искам да кажа, че заседанието се излъчва в интернет. Има две теми, които трябва да засегнем от една страна промяна на регламент 966-2012, свързана с финансирането на политическите партии. Започваме с гласуването. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение, 13-то, е оттеглено. Няма да го гласуваме. 14-то. На Шолт има и устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. А?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 Това беше 20-то, нали така? Сега 21-во. Идентично с 22-ро. За, против, въздържали се, приема се. 23-то за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, Разделно гласуване. Първо, първата част, съгласно член 22, точка 7. За, против, въздържали се. Приема се. Сега гласуване по останалата част от текста за, против, въздържали се. Приема се. 24-то изменение вече е обхванато. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 на Шолт за, против, въздържали се. Приема се. И сега Девето изменение. Девето изменение. За. Против въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване за Contrari? Protiv. Astenuti? Въздържали се. 15 за 5 гласа против. Край на гласуването. Поздравления за е, господин Ферейра. Si tratta due parole introduttive per ricordare come stanno le cose. Комисията по развитието помоли нашата комисия да им разтълкува едно правило, за да се види дали общите правила регламентиращи гласуването на изменения, т.е. членове 156 и 161, следва да се прилагат и в парламентарните комисии, и в пленарните сесии при устни изменения. Зададени са три въпроса. Може ли едно устно изменение да промени друго изменение? Второ, трябва ли устните изменения винаги да бъдат задължително гласувани или могат да се считат за прияти, ако няма възражение от депутат? И на трето място, Приложимо ли е правило 161 по начинът за гласуване на изменени? Дали сме ви писмо и според мен изменения в правилника не се говори за изменения на изменения. Нищо не се променя по същество. Така че ако бъде предложено устно изменение, или ако има поправка на вече съществуващо изменение, тя продължава да се счита за изменение към текста. Що се отнася до възраженията, те са валидни, ако 40 депутати ги повдигна така, че едно изменение не се приема, ако 40 депутати изразят възражение т.е. 5% от целия състав. С други думи, устните изменения или компромисните изменения, дори ако не бъдат преведени, могат да бъдат отхвърлени, ако една пета от членовете на парламентарната комисия възразят. Това е становището на докладчика. Мисля, че това е отговорът, който трябва да дадем. Въпросът е дали едно устно изменение следва да се подлага на гласуване, ако няма възражения или ако не се събере необходимия брой възражения. Или пък просто трябва да се счита за приено. Може би председателят на комисията е този, който трябва да реши дали следва да има гласуване аз бих искал да ви помоля да изразите съгласие с моето становище. Господин Дав, господин председател, мисля, че ние трябва да изясним тази позиция, тъй като няма съмнение, че подходът на различните комисии е различен. Мисля, че правилото за 5% в пленарната зала следва да се прилага и на заседание на комисии т.е. правилото за повдигане на възражение към устно изменение на изменение. Аз не мисля обаче, че председателят на парламентарната комисия е този, който трябва да решава. Трябва да има ясно правило. Искам да задам въпрос докладчикът е, има ли привилегирована роля? И може ли да решава дали да приеме устните изменения към устните изменения на изменения? Аз имам доверие в докладчиците и смятам, че те могат да вземат информирано решение за това дали да допуснат устно изменение на изменение. При всички случаи трябва да се поиска мнението на докладчика по този въпрос. И това трябва да стане преди комисията да се произнесе. Аз предлагам да запишем, че обикновено трябва да се потърси мнението на докладчика. И така, по същество. Господин Дав призовава за промяна в писмото, което ви раздадах. Мисля, че няма съмнение, че е необходимо да се потърси мнението на докладчика. Докладчикът обаче има същите права като всички останали членове на парламентарната комисия и може да повдигне възражение, ако желае. Това се подразбира. Смятам обаче, че вашият коментар е напълно уместен, но той е, е включен в моите коментари в писмото. Ако обаче смятате, че е разумно да отложим гласуването до следващото заседание, бихме могли да го направим. Докладчикът обаче има правото, както всички останали депутати, да повдигне възражение. Ако господин Даф е съгласен с това, което казах, може да гласуваме днес. Онези, които са за това становище, моля да вдигнат ръка. Против? въздържали се, приема се. И така. Приключваме с гласуването и можем да преминем по-нататък. Ah, sì. Almeno fatemi con prenderanno visione dei documenti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 Allora, riprendiamo. И така. Връщам се към дневния ред. Искам да информирам комисията за нещо, с което вече сте запознати, тъй като много от вас бяхте на заседанието на координаторите. Там решихме вследствие на постъпили искания за проверка на това дали определени партии са, съответстват на европейските ценности. Решихме да отложим този въпрос на следващото заседание. Тогава координаторите ще вземат решение, след като се запознаят с необходимите документи. Второ, Вторият въпрос, който обсъдихме на заседанието на координаторите, е решението да изпратим писмо на комисария Шефчович, който беше казал, че няма желание или няма възможност да присъства на нашето заседание и искаме да го е, попитаме дали е, ще бъде в състояние да участва на друго заседание. Координаторите дадоха мандат на председателя да внесе устен въпрос а, към комисията, може би към съвета по член 51. за Стокхолмската програма и нейното изпълнение. Ние съставихме съвместен доклад с комисията Либе и комисията по правни въпроси. Целта е да видим с какви трудности е свързано изпълнението и какви са перспективите. Формулирахме въпроса и Имаме нужда от вашето мнение, за да го да обогатим. Нашата комисия не е водеща, тя дава становище и докладчика ще бъде от групата на либералите. Решихме да не излизаме с становище, по параграф 2а, защото не смятаме, че има основание за това. Що се отнася до бюджета за разработване на капацитета, ще имаме доклад а, и докладчикът ще бъде от НП. Друг а, въпрос, по който докладчик е бюджетната комисия – Имаме становище, което ще бъде подготвено от групата за Европа за свобода и демокрация. Може би ще продължим заседанието на координаторите е, след заседанието на комисията. Преминаваме към точка 11 в дневния ред отражение върху бюджетните средства за изграждане на капацитет. От нас се иска да излезем с становище по доклад, по който водещата комисия е бюджетната. Докладчикът е господин Елес. Въпросът ще бъде разгледан в бюджетната комисия през юли месец и нашето становище трябва да бъде готово не по-късно 28 май. Въпросът е включен в дневния ред за следващото ни заседание. ние не сме изпълнили изискванията за разискване, тъй като координаторът на НП не е тук. Ето защо точката се отлага. Sei allora. Ecco, e invece di questo punto... Сега можем друго да направим. Да се върнем към началото на дневния ред и да разгледаме точка 6 бюджет за 2014 година мандат за триалога. Вчера аз не бях тук и ме заместваше госпожа Легрип, но след това беше взето решение да обсъдим въпроса днес. Става дума за мандат за трилога. Комисиите могат да участват по два начина. Първо, като разработят становище, в което се излагат основните насоки и в последствие, като внасят изменения. Ако искате, можем да започнем дебатът по тази тема и да е, разговаряме с колегите. Господин Месършмит е тук. Преди да дадем на госпожа Янсен думата. Извинявайте, много ми е трудно да ви прочета името, но преди да ви дам думата, трябва да дам възможност на господин Месършмит да се изкаже като докладчик. Вече правихме дискусия преди да бъде съставено това мнение. Съвсем накратко, надявам се, че то отразява становищата и идеите на членовете на комисията, така както бяха обсъдени, когато проведохме срещата с госпожа Йенсен. Най-важното е Ударението, което се поставя върху специален бюджетен ред за следващата година, също така и оценката на Европейската година за гражданите и стратегията за комуникация по време на последните европейски избори, избори за Европейски парламент. Това е много важно, тъй като предстои предизборна година и това е в центъра на вниманието на нашата комисия АВКО, така че с готовност ще чуя вашите предложения. И ако не постигнем пълно съгласие, надявам се, че ще можем да съставим някои изменения, за да получим широка подкрепа в тази комисия. Děkuji slovo, pane předsedo. Eh, zpráva от pana Месер. Благодаря, господин председателю. Докладът на господин Месер Шмидт е съсредоточен върху мерките за дисциплина, економиите, но като имаме предвид сегашния етап на кризата и инвестициите в растеж и поради високата безработица, не мога да се съглася с идеите, изложени в този доклад. Докладчика говори в доклада за годината на активното гражданство, да се окоръжат гражданите да участват на всички етапи на вземане на решение. И е необходимо тази инициатива да има трайни резултати, особено през годината, която предхожда изборите. Трябва да се съсредоточим върху изграждането на една рамка за диалог с гражданите, и трябва да дадем възможност на гражданите да разберат какви са техните права. Страхувам се обаче, че оценката на годината на европейското гражданство няма да стане, като имаме предвид онова, което е заложило съвета и в нашето становище трябва да обърнем повече внимание на това, че бюджетът за 2014 трябва да насърчава заетостта и растежа, и подобна подкрепа може да бъде получена, като увеличим финансовото подпомагане в професионалното обучение, образователната система, практиките. Нужен е растеж, за да можем да консолидираме публичните финанси и един ограничен европейски бюджет ще навреди на тези цели. Също така искам да отбележа, че в край на 2012 година а, имаше неосвояване на средства и тези средства трябва вече да бъдат прехвърлени. Към 2013 година говорим за над 60 милиарда а, евро. Следователно, според мен е необходимо в нашето становище да посочим, че е нужно проекта бюджета да бъде изменен, за да не се налага да се осъществяват такива трансфери за 2014 година и не на последно място. Бих искала да спомена предвиденото от Комисията за собствените ресурси, реформата в ДДС, така може да бъде увеличен да увеличени приходите в бюджета на ЕСЕ. Това е отрешаващо значение и когато готвим бюджета за 2014, това трябва да бъде взето и аз ще включа точно тази точка в моите изменения. Господин Хефнер поиска думата. Yeah, Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще се изкажа, защото многократно сме обсъждали този въпрос и няма нужда да провеждаме задълбочен дебат. Ще се изкажа само накратко по доклада на господин Месършит. Като цяло съм съгласен с неговото предложение. По точка втора ми се ще да има друга формулировка. Мога и да го кажа. Имам преди тук точка четвърта. Благодарен съм, че е, докладчика е включил въпроса за гражданската инициатива, там където се казва нужда за включване на приоритет в бюджета, не само за инициативите, но и за тяхното разпространение колегата Жроб Брохата или поне така звучи името й. А, тя също каза, че а, комисията а, трябва да продължи с сегашния си персонал и с сегашния си подход. А, да работи, но по този начин виждаме, че те не могат да се справят и с това предизвикателство, свързано с гражданските инициативи. Трябва да се предоставят услуги от страна на комисията, свързани с администрирането на цялата процедура. Ще са необходими повече средства. Това е добре да се свързи за комуникация, подкрепа и управление от страна на комисията. По точка 7 има една, е, една общо широко формулирано изречение. Е, в много държави членки е, приоритет в момента са економиите, мерките свързани с, с тях обаче не искаме да а, слагаме ударението само върху един аспект, а, върху цялата картина и аз искам да кажа с нарастващи компетенции. А, а, Европейския парламент има нужда от свои собствени е, средства и ресурси. Това е моето изменение. В противен случай не бихме могли да си е, изпълним е, задачите. Освен това, можем да говорим и за гражданската инициатива, включена в точка първа. Уверен съм, че докладчика ще може да включи тази тема. Вие ще кажете дали ще може да приемете това или не. Господин Даф има думата. Господин председателю, в Елнея е трета докладчикът споменава оценката на стратегията за комуникация за изборите през 2009 година. Смятах, че това вече сме го правили, докладвали сме и светлината на предстоящите следващата година избори. И това, че говорим за бюджета през 2014 година и това, че очакваме оценка за комуникационната стратегия за 2014, дали не, не трябва това да имаме предвид? Мисля, че няма такава всъщност, но можем да разберем дали има. Може би. Grazie. Allora, onorevole Messerschmidt, a lei eh, la conclusione. Господин Месершмит, желаете ли да приключите с дебата? Благодаря, господин председател, за изказванията. Първо, акцента върху инвестициите е много важен, но не смятам, че тук му е мястото в становището на Комисията по конституционни въпроси. Мисля, че това е- трябва да намери място в основния доклад, който ще се гласува в пленарната зала. Господин Хефнер, вие споменахте два въпроса. На първо място, по четвърта точка мисля, че можем да намерим формулировка. Има и някои логистични проблеми. Когато работех а, по а, текста, има, знаете, че има ограничение в броя на думите. Но мисля, че можем да намерим добра формулировка. Що се отнася до собствените ресурси, аз мисля, че и този момент трябва да бъде заложен в основния доклад, а не в становището на нашата комисия. Мисля, че ние трябва да съсредоточим върху инициативите, по които работим, като гражданската инициатива и така нататък. Но да видим какво можем да договорим. И накрая към господин Дав, целта ми беше да се направи оценка на 2009 година, къде сме успяли, къде не. Сега предстои нова, предстоят нови избори, но съм абсолютно съгласен с това, че имаме нужда от стратегия още от сега за изборите. Какво ще направи парламента, за да повиши информираността на гражданите. Съгласен съм с идеята, въпросът е в формулировката. Убеден съм, че ще намерим начин. Благодаря. Много добре. В заключение. Този доклад трябва да бъде прият на 28 май, т.е. измененията трябва да бъдат вмесени не по-късно от 8 май в 12 часа на обяд. Благодаря. Сега остава само точка разни, по нея няма нищо. И следващото заседание на 27 май от 15 е, до 18.30 и на 28 май от 9 до 12.30. И двете задания в Брюксел приключихме заседанието, но искаме да продължим с координаторите, с които ни предстои работа.